да кажа, че това е споразумение с цена. Нашата група е напълно съгласна с господин е, Сала Франка по този въпрос. Е, просто за гласуване. Да, благодаря ви много, госпожо Декайзер. Много хубаво. И така, е, господин Госпожи и господа, колеги, е, първата точка, която трябва да гласуваме е проекта на протокол относно прилагането на хартата на основните права в Европейския съюз към Чешката република. Докладчик господин Андрю Дъв. Опростен ред по именно гласуване. Начало. Ликси. Край на гласуването. Енгрината с στον κύριο Νταφ. Приема се. Поздравление, господин Дав. Сега втори доклад на господин Дав. Проект на протокол за прилагането на Хартата на основните права в Европейския съюз към Чешката република за консултация. Е Има проект на резолюция. Изменение едно. Гласуваме разделно. Първа част кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Втора част. Поименно гласуване. Начало. Ликси. Край на гласуването. Приема се. Сега подлагам на гласуване целият проект отново по именно начало. Ликси. Край на гласуването. Приема се. Отново поздравление за господин Дав. Ημερήσια си провлепите им психофория? Следващо гласуване. Доклад на Антонио Лопес Истурис Уайт и Антония Парванова за взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела. Опростен ред. Поименно гласуване. Начало. Ликси. Край на гласуването. Приема се. Е, Поздравление на двамата ни докладчици. Следващ пункт. Доклад на господин Стасни. Споразумение между Европейски съюз и Канада за митническо сътрудничество по въпроси относно сигурността на веригата на доставка. Е господин Штасни, е, нашия докладчик, поиска думата. Заповядайте, имате няколко минути, господин. Благодаря, госпожо председател. Сега парламентът гласува да даде съгласие за споразумението между Европейския съюз и Канада за митническо сътрудничество по въпроси свързани с сигурността на веригата на доставка. Предлаганото споразумение се гради върху и е, надгражда е, споразумението от 1998 година, е, където се съдържа правната основа за сътрудничество между Европейския съюз за управление на риска и осигуряване на веригата на доставка. Това укрепва митниците, митническата сигурност, укрепва материално-техническата дейност на митниците, както и сигурността на контейнерите и в въобще е, подкрепя легитимната търговия. Няма да има бюджетни последици, със сигурност ще се подобри състоянието на търговските ни отношения с Канада. Споразумението ще е полезно за е, общото търговско споразумение, по което се преговаря и в момента се надявам да постигнем съгласие скоро. Благодаря. Гласуваме доклада на господин Щастни поименно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление, господин Щастни. Следващ доклад. Господин Гиголт е докладчик, доклад за Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции. Των πιστοτικών ιδρυμάτων. Θέτω πρώτα απ' όλα σε ψηφοφορία την τροπολογία 2. Най-напред гласуваме изменение 2. За против, въздържали се, приема се. Това означава, че следващото изменение отпада, поради което подлагам целия проект с изменението на гласуване за. Против. Въздържали се. Приема се. Господин Гигол, вие поискахте думата. Заповядайте. Драги колеги, сега гласуваме, т.е. току-що гласувахме, по съдържанието на е, промените, които са необходими на Европейския банков орган за да се дадат съответните правомощия на Европейската централна банка във връзка е, с общия е, банков съюз, към който се стремим от дълго време. За съжаление, някои държави членки все още не са готови със своите ратификационни процедури. И е, моят доклад за е, промените в Европейския банков а, е, орган е, са свързани с това а, да е свързан с това а, да а, има връзка а, с доклада на Мариан Тайсен за правомощията на Европейската Централна банка. За това окончателното законодателно гласуване по моя доклад трябва да бъде изместено, за да бъде обвързано с тази следваща голяма стъпка, голяма крачка към общия банков съюз. За това ви моля за отлагане на законодателната част от гласуването. Благодаря, господин Гегулт. Сега подлагам на гласуване предложението на докладчика. За. Против. Въздържали се. Това предложение се приема. И така. Преминаваме към доклада на госпожа Тайсен. Конкретни задачи на Европейската Централна банка относно политиканите, свързани с надзора на кредитните институции. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега целият проект е изменението за, против, въздържали се, приема се. Госпожо Тайсен, имате думата, вие сте докладчик. Eh, Благодаря, госпожо председател. И аз искам да помоля за отлагане на гласуването по законодателната резолюция на основание член 57 алинея 12 от правилника по същите причини, е, които са ръководили и господин Гигол в искането за е, неговото отлагане. Е, това е предмет на обсъждане между нас. Моля да бъде отложено гласуването по законодателната резолюция. Благодаря. Кой е за предложението на госпожа Тайсен да отложим гласуването? За, против, въздържали се? Предложението на докладчика се приема. Крайното гласуване се отлага. Преминаваме към доклада Ройтова. хармонизиране на законодателствата на държавите членки за пускане на пазара на пиротехнически изделия. Госпожо Ройтова, вие поискахте думата, заповядайте. Важени колегове, пиротехницка смер... Драги колеги, Директивата за пиротехническите изделия беше извадена от един пакет от 9 директиви, свързани с пускането на пазара на пиротехнически изделия. Ако бяхме оставили е, тази директива вътре, е, производството на въздушни възглавници в Европейския съюз от 4 юли щеше да стане незаконно. Ние не би трябвало да допускаме е, влизането в Европейския съюз на нискокачествени продукти, които пристигат тук от Азия. Благодаря на всички колеги, които ме подкрепиха. Благодаря проекта на резолюция най-напред. 52 изменения от, от групата на НП и вътрешен пазар за, против, въздържали се, приемат се. Това означава, че вторият блок от изменения отпада. Гласуваме по изменение проект за, против, въздържали се, приема се. Сега проект на законодателната резолюция е, за т.е. начало на гласуването, поименно край на гласуването. Приема се. Поздравления, госпожо Ройтова. Заместник председателят на ЕНП, т.е. не. Господин Оли Рен иска да направи изявление. Комисарят, заповядайте. Да, бих искал да съм заместник председател на е, Европейския парламент, казва господин Рен. Госпожо председател, а, да, не искам да се проявявам като пожарникар по отношение на пиротехническите изделия, но комисията иска да поздрави госпожа Ройтова за нейния проект. В духа на компромис и за да се постигне споразумение на първо четене, комисията няма е, да е, пречи на постигането на споразумение между институциите и за това приветства компромисния пакет и ще съдейства за бързото му е, приемане. Но комисията има известни съмнения и притеснения във връзка с комитета, който се създава съгласно проекта на директивата, във връзка с отражението на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 Край на гласуването. Приема се параграф 30, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Параграф 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 44. Две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 45. Отново на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Част втора за, против, Въздържали се. Приема се. Параграф 47. Част първа. За. Против. Въздържали се. Приема се. Част 2 За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 54. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 69 за. Против. Задържали се. Приема се. Подлагам на гласуване целия проект на резолюция чрез поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Браво, господин Борис! И на всички приятен обяд!